законодателство трябва да се прилага само ако не води до по-низко участие на трудещите се и на участие в взимането на решения спрямо страната на происход. По този начин ние търсим европейско пространство да бъде по-социално, съобразно инструментите, които сега съществуват, но не са довършени, като например стратегия 2020. Ние искаме да приобщим към тях е, предприятията, искаме да е, отпаднат бариерите пред вътрешния пазар и които пречат на изпълнението на тези инструменти това трябва да става в изпълнение на правата на трудещите се, които не трябва да бъдат потерпевши от това прехвърляне, а трябва да бъдат съпечеливши. И предприятията трябва да станат по-конкурентоспособни, но, те трябва, но трудещите се трябва да имат същите предимства, както страната на происход, дори по-големи предимства. Прехвърлянето е, е привилегия за големите предприятия, докато малките и средни предприятия, капиталовите дружества, които са най-многобройни, вече не не трябва да бъдат блокирани от сегашните задължителни условия по силата на законодателство, което е, пречи на техните резултати. Освен това, комисията трябва да направи проучване на отражението на тези директиви, предвид целите по член 9, е, за да е, се отстранят слабостите от документа на комисията през 2009 година и да се гарантират правата на нашите съграждани. Надявам се бързо да постигнем плодотворно сътрудничество с докладчиците в Сянка и остава Оставам на тяхно разположение. Благодаря ви, госпожо председател. Мадам Ренер, име на... Госпожа Ренер. Пи мадам Викстром. Мадам... А после госпожа Викстром. Танкишен, фафуасиценде. Благодаря, госпожо председател. Внимателно слушах и съм убедена, че в тази комисия ще намерим конструктивно решение. Подхода на господин Болант е много интересен. При цялата сложност на темата става дума за една празнота, която е в европейското право. От много години е, има спор между правните системи и сега най-накрая ще се случи нещо по темата прехвърляне на седалища на дружествата. Комисарът е активен. Ще бъде използвано и самоуправлението на найтите лица. Така че подхода на господин Болан е както и проучването за последиците, считам за много конструктивно, особено по въпроса за данъчното облагане и седалищата. Има, разбира се, и открити въпроси. Така че още сега мисля, че има редица интересни елементи, които са включени в това становище. Искам да спомена нещо европейските частни дружества са замразени. И е една от важните причини на нерешения въпрос е как ще се участва в вземането на решение при трансграничната работа. Трябва да се стигне до задоволително решение – Иначе темата прехвърляне на седалище на дружества ще бъде също замразена или пък няма да бъде сериозно прията. Мисля, че предложението, което сте представили, поставя твърде ниско летвата и след дълга борба постигнахме конструктивно решение в директивата за европейските акционерни дружества. Това е подход, който считам за конструктивен. Иначе се съдържат много елементи, които са много ценни и заслужават да бъдат включени. Благодаря. Благодаря. Госпожа Викстрем. Благодаря, госпожа председател. Аз искам да благодаря на докладчика за работата му по а, този доклад а, за правната комисия, където аз съм всъщност член. Мисля, че подходът на господин Болан е много добър, много равновесен и използва съществуващо законодателство, особено при трансфер в компаниите трябва да се гарантира на всички работещи, на всички компании свободата за установяване на седалището в държави на Европейския съюз. Съм, напълно съм съгласна с докладчика, че имаме нужда от оценка на въздействието. Насърчавам го да изисква това. Що се отнася до създаването на ново юридическо лице в новата държава женка, ясно е, че това ще означава големи правни спънки, голям, големи разходи и е, социални проблеми. Много е важно да премахнем съществуващите пречки и да наблегнем на свободата на установяване за компаниите. Много е важно също така да гарантираме правата на кредиторите, както и на акционерите при подобни трансфери. Така че аз заедно с докладчика ще направя предложенията в съгласувано с член 9 от договора, е именно насърчаване на заедостта, нужната гаранция за социална защита, борба срещу социалното изключване и също по-високо обучение и защита на здравето на работещите. Това е, за, това е съгласувано с нашата ангажираност за пазара като цяло. И искам още веднъж да кажа, че благодаря за ползотворното сътрудничество по това важно досие и поздравявам докладчика за извършената работа. Благодаря. Напомням на колегите, че тук сме по една специална процедура. Не знам дали все още сте имали възможност да оцените промените, и има един доклад за законодателна инициатива от страна на правната комисия, това, което виждате. И ние тук правим становище. Има ли други желаящи да вземат думата? Ако няма такива, комисията иска ли нещо да каже? Може би да ни каже докъде сме стигнали, И ако съветът прави законодателна инициатива, това означава явно, че смятаме, че комисията не, не напредва достатъчно. Комисията не иска думата, тогава давам думата на докладчика. Благодаря на докладчиците Сянка за изказванията им. Ще взема предвид забележките на госпожа Регнер за директивата за акциите и не за сливанията. Ние работим, разбира се, съгласувано с докладчиците в сянка и аз, разбира се, повтарям, че оставам на тяхно разположение за допълнителни дискусии. Благодаря. Мерси боку. Благодаря. И така, по тази тема, срока за внасяне на измененията ще бъде 18 август на обяд, така че ще трябва да поработите през вакансията, след което ще разискваме на 8 септември и на 19 септември ще се произнесем ние, а юридическата комисия на 11 септември и после ще а, гласуваме в пленарна зала по време на ноемврийската сесия. Ноември 1, първата ноемврийска. И така прекратяваме с тази точка. И ще пристъпим към гласуването. Моля ви обаче да изчакате малко. Знам, че не всички колеги са тук. Със сигурност ще дойдат в 9.30, както е предвидено по дневния ред. Така че, изчаквайки ги, ще се възползвам от този момент така на спокойствие, за да ви уведомя, че така както вече сме дискутирали на заседанието на координаторите, е, в рамките на изготвянето на Г20 по социалните въпроси, което ще се проведе в края на септември, поехме инициативата да поискаме поканата на господин Сумавия който е генералният директор на МОД. За първи път той ще участва в тази си функция в нашата асамблея. Това поставя малки организационни проблеми в нашата, в нашата асамблея, но все пак ще бъде добре да имаме този разговор с господин Сомавия и най-вероятно той ще се проведе с прекъсване на пленарното заседание в Страсбург в сряда на 14 септември най-вероятно. И тъй като Правилото е, че в едно такова официално заседание могат да участват само големи е, държавни лидери или на международни организации, като например на ОНЕ или нещо, някоя друга. Така че най-вероятно ще има едно прекъсване на пленарната сесия и е, превръщането й в председателски съвет, на, който ще присъстват всички и господин Сомавия ще може да участва. И мисля, че това ще удовлетвори всички. Ако обаче това не се случи, тъй като има доста време до септември, най-вероятно в такъв случай ще организираме едно предложение за реформи, над което работи колегата Ханес Свобода и където се казва, че е, пленарна зала евентуално би могла да се използва за специални случаи от комисии и просто ще организираме е, нашето заседание в пленарна зала. Но така или иначе, още веднъж повтарям, той ще бъде с нас. Просто остава да се уточни формата на нашето заседание. И уведомих ви за това, не просто за да запълня времето, но и също така да ви мобилизирам. Защото за нашата комисия това наистина е интересно предложение. И така, сега е 9.26. Предлагам да дадем 3-4 минути още на колегите, които със сигурност ще дойдат. Ако имате някакви забележки по точка разни, сега е момента. Bien, chers collègues, je comprends. И така, колеги, смятам, че всички вече са тук. Можем да пристъпим към нашето гласуване. И точка 10. Гласуваме проекто становището на госпожа Хирш справяне с преждевременното напускане на училище. Параграф 1. Има компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Б. Параграф 1А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това параграф 1. Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И компромис С, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 2. Изменение 13. На госпожа Ярока. За. Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 2, 16 изменение. Кой е за? А, извинете. 15 то изменение първо на госпожа Рене. Кой е за? Против? Сдържали се? Приема се. Изменение 16 на МАН. За? Против? Сдържали се? Мисля, че се приема, но ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Mm-hmm. Tout le monde a pu voter? Всички ли гласуваха? Вътре е клюк. Край на гласуването. 29 за 11 против. Приема се. Изменение 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 2. Компромис Д. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 2. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 3. 22 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Двадесет и седмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 25 изменение за, против, въздържали се, приема се. 26-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 23-то за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, 28 изменение за, против, въздържали се, приема се. 29-то за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. Компромисно изменение е за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 4. 33 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 изменение за. Против. Въздържали се.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 Параграф 5, 43-то изменение. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F. За. Кой е за компромис F? Против. въздържали се. Приема се.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 6. Изменение 64. Иска да заличи част от текста. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Отхвърля се, извинете. Да. Компромис Г от пет групи. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. В такъв случай отпадат много изменения и стигаме до параграф 6. Изменение 80. М на господин Гутиерес прието и серка, с е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 6. 81 изменение. Отпада а също и 82. Стигаме до 83. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека все пак да го проверим. Моля, гласувайте електронно. Non, ça va Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 28 за, 19 против. Нищо не се променя. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Извинете, казва председателката. Обърках се. Е, Жо репет. Повтарям. 84 прието, 85 прието. Гласуваме 86. Кой е за 86? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате проверка? Добре, гласуваме електронно 86. Моля, гласувайте.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 Параграф 7. 90 изменения за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 също за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93 за против, въздържали се, приема се. 94-та, не, то отпада. И така, 95-то, за, против, въздържали се, отхвърля се. 96-то, за, гласуваме 96-то, за, против, въздържали се, приема се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 отпада. 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. 101 за. Против. Въздържали се.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 против, въздържали се, отвърля се. 110. Отпада. Гласуваме 113 изменение за против въздържали се, приема се. Параграф 814 отпада. Гласуваме 115 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нещо съм се объркала, казва председателката. 115 гласуваме. Край на гласуването. 28 за, 19 против. Приема се с един въздържал се. Параграф 9. 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис хаш от 5 групи за. Против. Въздържали се. Приема се. 124 изменение за против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме електронно цялото становище. Моля, гласувайте. Euh, il faudrait que un PP e retire sa carte. Един НП в повече. Voilà, c'est bon. Сега вече добре. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 46 за, 3 против, няма въздържали се. Поздравление за докладчицата. И Стигаме до точка 11. Гласуваме писмото на господин Ален Ламасур към бюджетната комисия, към мобилизиране на фонда за приспособяване към глобализацията, Австрия. Има два случая, две писма всъщност, за австрийските случаи, точка 11 и 12 и ви предлагам да гласуваме анблок. Също както и въпросът за мобилизиране на техническата помощ за 2011. Имате ли нещо против да гласуваме това заедно? Така, гласуваме ги. Кой е за? Против? Въздържали се? Прият се. И стигаме до точка 13 от дневния ред. Проекто становище на господин Лутвиксон Европейския семестър за координация на економическите политики. И о параграф 11 така, е, параграф 11, изменение 14, отеглено, компромис С, кой е за, против, въздържали се, приема се. параграф 1. След параграф 1, изменение 18. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 1, изменение 19 с искане за разделно гласуване. Е, целият текст без това, което се чете на английски, кой е за първата част, е, против въздържали се, е, приема се, кой е за добавянето на думите, за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но ще проверим начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 е, за, 21 против, 5 въздържали се. Така, приема се. След това параграф 1, изменение 20 на господа Болан и госпожа Елизабет Моран Шаркие устно изменение, което ви е раздадено писменно. Нали, не възразявате срещу устното изменение. В такъв случай е, гласуваме измененото 20-то изменение за, против, въздържали се, приема се. След това параграф 1, компромисно изменение е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1, изменение 22, е, Мари Корнисен, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1, изменение 23, госпожа Фигередо, господин Лея Рик с е, устно изменение. Никой не възразява срещу устното изменение. Така промен... Е, гласуваме промененото изменение за против въздържали се. Приема се. Параграф 1, изменение 24. Проверка. Проверка на 23-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 26 за, 23 против, 7 се приема изменение 24-то, същите автори, искане за разделно гласуване, целият текст без думите. Кой е за първа част на текста? Против? Въздържали се? Ще проверим. Всички ли можаха да гласуват е, край на гласуването? 29 е, против, втората част е, не се приема и отпада. Така, сега по параграф 2 е, гласуваме изменение 25. Госпожа Бисото за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. След е, параграф 2, 3... изменение 27 е оттеглено. Следователно, компромис К, пак повтори параграф, за, против, въздържали се, се. Приема се след параграф 2 изменение 31 на докладчика за против, въздържали се, приема се. 32, същия автор, за, да, всъщност отпада, извинете, е, параграф 2, компромисно изменение F, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, изменение 35 на господин Леярик и госпожа Фегередо за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Г за, по параграф 3, против, въздържали се, ясно, че се приема. След това параграф 3, изменение 40 с искане за разделно гласуване. Целият текст без думите за, против, въздържали се, ще проверим. 40-то изменение, първа част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 26 за, 23 против. Първата част се приема. Сега гласуваме втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф пети в е, встъпителната част, компромисно изменение ХАШ. Е, съжалявам, обаче ще злоупотребя с позицията си на председател и ще е, направя е, устно предложение за изменение. Вчера посочихме, че компромисът между различните групи е, стига до следното. Аз вчера посочих, че така се стига до повторение. Предвид е, правилата в този дом, ние не можем да направим разделно гласуване, за да а, отеглим бизнес сектор, но нищо не ни забранява да гласуваме устно изменение. Ако оставим изменението в настоящия му вид, а, трудещите се са представени на два пъти. Първо като а, социални партньори, второ като бизнес сектор. И за това предлагам, ако или всички групи се съгласяват да махнем бизнес сектор, които вече са представени в Social Partner, или да добавим синдикатите. Е, бизнес сектор е по-широко от социални партньори. В такъв случай трябва да се сложим и трудещите се. Не можем да повторим два пъти едно и също. Alors, on va répéter les syndicats. Че ще повторим синдикатите. Господин Мер. Госпожо председател, извинете, ако нещо не съм разбрал. Обаче, ако правилно ви разбирам, е, вие, е, вие всъщност е, искате да внесете устно изменение, аз възразявам и не можете да го внесете. Тогава има ли споразумение? Добре. Добре, няма да продължавам, казва председателката. Обаче мога да ви кажа, като докладчик в комисията, аз няма да взема това изменение в този вид. Компромисно изменение хаш. Е, кой е, е за компромис хаш в настоящия му вид? Е, против? Въздържали се? Приема се. След това встъпителна част, изменение 43-то, то е езиково, е, няма смисъл да го гласуваме. Е, параграф 5, е, точка Б, компромис И за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, господин Болон, мадам Шартие, Изменение 46 за против, въздържали се, приема се. 47. Госпожа Бисото за против, въздържали се, отхвърля се. След това параграф 5, изменение 48 на две части. Първа част без думите резерв за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част отпада. Параграф 5, изменение 49 на господин Коферети Енгел за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6, 50 изменение госпожа Бизото за, против. Кой е за? против, въздържали се. 50-то изменение се приема. Параграф 7, 51 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 8, изменение 52 за, против, въздържали се, приема се. 53, господин Бекер за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 8, 54 изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Е, след това параграф 8, компромисно изменение Жи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8, изменение 56 на госпожа Аркин е, с устно изменение от докладчика. Е, да, 56 гласуваме в изменен вид за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8, 57 изменение Карлин Сен за, против, въздържали се, приема се. 58 същия автор за, против, въздържали се, приема се. 59 същия автор за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8, 60-то изменение Фигереро Леарик, е, разделно гласуване, първа част, без следния текст, за, против. Ще проверим. Първа част на 60-то изменение. Всички ли гласуваха край на гласуването? 26 е, за, 23 против, приема се. Сега втора част за, Втора част на 60-то изменение за против въздържали се. Отхвърля се. След параграф 8, 61 господин Болан, както и 62, 63 от същия автор за против въздържали се приема се. Край на гласуването. 19.30 ясно е, че се отхвърля. Съжалявам, господин Болан. Съжалявам, нищо общо нямам. Е, параграф 8, 64-то изменение. Устно изменение. Не, то отпада. 67 изменение е оттеглено, 69 също. И така, стигаме до виза 1 на докладчика, за, против, въздържали се, приема се. Преди мотив А, компромис А, за, против, въздържали се, приема се. Съображение Б, изменение 5 от госпожа Бисото с устно изменение така, е, е, измененото изменение 5 за против въздържали се приема се. На сега съображение С, компромисно изменение Б за против въздържали се приема се. След съображение С, изменение 11 с устно изменение за против въздържали се приема се. Изменение 12 Лерак Фигереро за против въздържали се приема се. Отхвърля се 13 същите автори за, против, въздържали се, отхвърля се. И така сега гласувам електронно целия текст. А, всички ли гласуваха край на гласуването? 40 за, 4 против, 4 въздържали се. А, поздравления за докладчик. така, стигаме е, до е, последния вод. Господин Балтасар. Е, като Народна партия, ние бихме искали да гласуваме за изменение 59-то. Но не можем да го направим, защото ако гласуваме за него, ще отпадне компромис F. И затова по изменение 59 съдържанието не е чак толкова различно от компромис F, така че откровенно това, че има сливане на толкова противоречив списък за гласуване е просто неразбираемо. Искаме да остане само едно изменение. Monsieur Балдасар, est-ce que je vous comprends bien? Господин Балтасар, правилно ли ви разбирам, че всъщност вие отегляте подкрепата на вашата група към компромисев, защото искате да подкрепите изменение 59-то? Не, точно обратното. Ние гласуваме против изменение 59, защото ако гласуваме за, то е, може би искате да е, го приемем, но тогава компромисът ще отпадне. В 59 се позовавате на обществените поръчки, които намаляват. Народната партия не разбира това. И не разбираме защо секретарията е изготвил списък за гласуване, като предвижда несъвместимост между 57 и компромис F. Трябва да бъдете по-внимателни следващия път. Това ще се отрази в друго гласуване, просто исках само да уточня. Всъщност искам Значи така, да погледнем какъв е проблема по същество. 59 изменение на Юта Сан Рук. се пише. Пише. And the lowest price criteria must play a subordinate role in the contract award procedure. Tandis que le compromis... Докато в компромиса пише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 е компатибл avec дали това е съвместимо с the lowest price criteria must play a subordinated role. Ce qui signifie que... Което означава, че за да бъдат съвместими, трябва да постигнем съгласие по промяна в компромиса. Нека сега според Народната партия, тази част от изменението на госпожа Стайнрит е симпатична, но ние трябва да помислим. Трябва да се намери някакво съгласие. Дали ще се постигне съгласие за промяна в компромиса? Да. And... Госпожо председател, аз не съм ви дал думата до сега. Да, нека сега да помислим. Да, да ще намерим позиция. И така. Enhance Oui, monsieur Engel, vous avez une suggestion Господин Енгел, имате ли някакво предложение? по тази история аз съм един от докладчиците в Сянка в Комисията по вътрешен пазар, но искам да ви кажа първо, двата текста са напълно съвместими, напълно съвместими. Аз не виждам никакъв проблем. За да се гласуват едни и другия по същество. Така или иначе, е, комисията е, по вътрешен пазар ще постигне съгласие. Ще има съгласие и в пленарна зала по логика за обществените поръчки, които е, за бъдеще няма да се приема критериите по 10 години да бъдат определящи. Всичко, което се добавя или всичко, което се добавя като съвременни критерии, ще е, се отразят напълно в текста, който ще се гласува в край на краищата в пленарна зала. Аз лично съм убеден, че двата текста, които в момента обсъждаме, са напълно съвместими помежду си. Госпожо председател, искам да кажа на тази комисия. Аз знам, че докладчика не би искал да се променя компромис с устно изменение. Ако вие го предложите, аз ще възразя. Е, и за това предлагам да продължим. Не виждам какъв е смисъл да искаме да променим компромис, по който вече има постигнато споразумение. Извинете, не е, да, в момента се говори за много неща. Е, отваряме дискусия по много неща. Трябва да се търси е, оптимално решение при колективен ум. Така, е, имаме различни въпроси. Първият въпрос е, променяме ли компромисното изменение? И втория въпрос е, дали тези изменения са съвместими за разлика от индикациите, посочени от секретарията. Господин Енгел от името на Народната партия току-що ме приканва да преразгледаме списъка за гласуване. Точно искам по този път да тръгнем. Ще дам думата на тримата, които са поискали думата и след това ще пристъпим към гласуване. Господин Балдасар. Е, колегата е, повтори идеално въпроса, който ние повдигаме. За нас е, идеята да се намесваме в процедура по намалени цени е съвместима с изменение F. Аз посочих какво се състои противоречието. Е, следващия път, може би, трябва да бъдем по-внимателни и да не променяме компромисно изменение. Е, но, може би, трябва да се търси решение без нещата да стават несъвместими. Е, и се надяваме този критерий да остане и да се запази в Комисията по вътрешен пазар. Благодаря, госпожо председател. Аз е, исках думата. Е, знам, че не е необходимо да има устно изменение. Просто взимаме 59 като допълнение към компромиса. Е, чудесно, казва председателката. Друг някой иска ли думата? Да, виждам, че още някой иска думата. Заповядайте. И съвсем накратко Искам да кажа, че при преговорите е, ние посочихме, че според нас те са съвместими и затова искаме да гласуваме и по двете. Според нас няма никакво противоречие. Аз подкрепям господин Енгел и следващия. Чудесно, казва председателката. Единственото изменение спрямо списъка за гласуване, който сте получили, е, че там, където е посочено, че е, гласуването по изменение 59 ще доведе е, до отпадане на компромиса, не е точно. Е, така че трябва да гласуваме и двете. Всички ли са съгласни? Всички са съгласни. Благодаря ви за подкрепата. И така стигаме до гласуване на проекто становището на госпожа Жюли Гирлинг по модернизация на политиката на Европейския съюз на обществените поръчки. Това е становище на комисията по правни въпроси. Параграф 1. Първо изменение за в компромиса за, против, въздържали се, приема се. L'amendement 3 est... Изменение 3 съвместимо. Гласуваме го за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 съвместимо за. не не стана много ясно кои са частите, които отпадат, така че трябва да преразглеждаме текста. И така, изменение 6 на господин Балдасар. Трябва да гласуваме втората част съвместима с компромиса. Кой е за втората част на изменение 6? Против, въздържали се, приема се. Изменение 5 също съвместимо за. Против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 4. Извинете, изменение 7. За против, въздърж... въздържали се, отхвърля се. Изменение 4. Искате проверка на седмо. Добре, моля гласувайте. Край на гласуването. Един НП в повече. Все така в повече. Сега вече, добре. 27 за, 27 против. Отхвърля се. Изменение 4. Първата и втората част са съвместими. Така че... Гласувам първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11. Изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. Изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 2. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20 изменение за против, въздържали се, приема се. Изменени 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 изменение в две части. Първата част за, против, Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23-то изменение в две части. За. Първата част. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24-то изменение. За. 24-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 3. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А, и приема се, приема се, извинете, поправя се председателката. Изменение 25. Съвместимо за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 изменение в две части. За първата част за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 Изменение 39-то. В две части. Първата част, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 40. Две части. Първата част за. За против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 5, компромис Е, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 съвместимо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46 изменение отпада. Гласуваме 48 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против. 50 извинете. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 то изменение за, против, чакайте. 59-то изменение. Казвам, напомням, че НП е за това изменение. НП е за. Нали така? Ако искате, мога да говоря от името на другите групи, виждате ли? В такъв случай ще се сменя професията. И така, 59-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис F. Той е съвместим с 59-то, което току-що гласувахме. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 58 изменение за против, въздържали се. Кой е за? 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ако искате, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Le, le vote est clos. Край на гласуването. 21 за, 28 против. Отхвърля се. Гласуваме. Шестдесет и второ за. Против. Въздържали се. Приема се. 63. Шестдесет трето може да бъде гласувано. За, против, въздържали се, отхвърля се. 64 с устното изменение на господин Болан. Няма възражение. Господин Болан иска мисля, че нямам промени. Това е гласуване за на НП. Сигурен сте, че групата ви ви подкрепя. Добре. Добре, в такива случаи ще гласуваме 64-то изменение. Кой е за? Против, въздържали се. Промененото така изменение се приема. 65 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се. Приема се 67. С устното изменение на, госп... на госпожа Туринен. Кой е за? С така измененото 67 изменение. За, против, въздържали се. Не се приема. 68. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се. Седми параграф е изменение 69-то, който иска да заличи част от текста. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70 е оттеглено. 71. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Г на докладчика за, против, Задържали се, отпа... приема се. И така, 75 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8. 77 което иска да заличи текст, за, против, въздържали се, отхвърля се. 81. За, против, въздържали се, отхвърля се. 78. За, против, въздържали се, приема се. 79 е съвместимо. Гласуваме го за. Против. Сдържали се. Отвърля се. Осемдесето изменение. Осемдесето отпада. Стигаме до 83-то. За против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, Отхвърля се 87. Отпада. Параграф 9. 88 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 89 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8... 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 91 се оттегля и гласуваме цялото становище на госпожа Герлинг. Моля, гласувайте. E, Край на гласуването. 28 за, 17 против, 4 въздържали се. И така, приключихме с гласуването.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 е, Скъпи колеги, предлагам да продължим, защото имаме много важни точки в дневния ред. Дневния ред продължава да бъде много натоварен. И за това, по 15-та точка имам, искам да дам думата на нашия докладчик, господин Серджо Гаетано Коферати. Е, по условията за влизане и прибиваване на граждани на трети страни с цел сезонна работа. Господин докладчик, имате думата. Грация, президента. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колежките и колегите за измененията, които ми представиха. Те се покриват 100% с духът на предложението, което аз съм направил. И това улеснява работата ни. По този начин ще завършим по-ефективно цялото становище. Колегите знаят, че водещата комисия е Либе – някои изменения, които са внесени, касаят точки, които трябва да бъдат разгледани в Либе. Тоест, те не могат да бъдат причислени по работата на тази, в работата на тази комисия. Но, както казах, аз съм спокоен, тъй като се са включени тези изменения в духът на становището проектостановището. Има някои проблеми с дефинициите, с формулировките, но ще се справим и ще решим тези въпроси. Разбира се, с помощта, която е много ценна, на докладчиците в сянка. Искам да използвам случая, за да се спра на някои аспекти, които ми се струват особено важни – Първо, касае приложното поле на правилата, които искаме да формулираме. Мисля, че това може да се потвърди е, с измененията, които са внесени. Изглежда, че трябва да се дефинира съвсем точно и кратко върху кои сектори се прилага тази директива. Става дума за браншове, които са подкрепени от такава една сезонна работа. Но в цяла Европа, от Северна до Южна Европа, се променят сезонните условия, за това е разумно да помислим за гъвкавост гъвкавост в полза на държавите членки в тясно съгласие с социалните патро... партньори. Така че общите правила да бъдат добре дефинирани и в зависимост от особените условия в отделните държави членки да бъдат приложени при съгласие на социалните партньори като може да се добавят някои сектори. Второто, което ми струва важно е следното. Една гаранция за сезонните работници, че една и същи условия, включително на възнаграждения, ще е, имат каквито имат и другите нети лица. Трябва да се гарантира техните трудови условия да бъдат определени в договори. И точно трябва да се помисли тези трудови договори, които знаем, че са различни в отделните държави членки, но все пак са инструмента за за определене на условията на труд и формулирането им в тях. Трябва това да се разгледа в светлината на загрежеността, която се показва, а именно, че сезонните работници е възможно да вземат работни деца, работни места – мисля, че в бъдеще ще имаме пазарният тест като инструмент и може като превенция да се извърши едно тестване на пазара и също да се опрем на опита и на консолидираните условия. Когато говоря за такива условия, имам предвид вътрешните условия на труд, но и общата среда, в която работят тези хора. Има два важни момента. Връзката между тези хора, това са найтите лица, и страната им на происход, техните семейства, и от друга страна условията на подслоняване трябва да бъдат бъдат а, адекватни тези условия на подслоняване, което да повиши качеството им на живот. Тоест материалните трудови условия, единна социална защита, като при останалите наети лица и адекватно подслоняване. Това са трите аспекта, които считам за важни. до голяма степен трябва да бъдат защитавани тези лица от спекулативни практики, както се установява в редица европейски страни, като се започне с моята страна. Действително, важно е как се отразява тяхното гражданство върху труда им и свободното време. Е, казах за докладчите в Сянка и за компетентността на комисията Либе. Тук при по-нататъчният подход ни трябва тясна връзка между комисиите, за да може различните отговорности да бъдат решени на всяко място от текста. В двете комисии, без да има точки, които са противоречиви. Ще се опитам да намерим компромиси и в тази връзка би било добре, ако докладчите в сянка се съгласат с мен, аз да формулирам а, общо тези компромиси в разговори с колегите от комисията Либе и да стигнем до решения, които да се покриват, да са съвместими между двете комисии и да стигнем до синергийни ефекти, а не до различия, които могат да доведат до различни преценки в двете комисии. Така че се радвам на вашите предложения може да се спрете, като ми изпратите допълнение към измененията в търсенето на компромиси. Мадам Язовецка, мадам Ирш. You, госпожа Хирш, благодаря, госпожо председател. От името на господин Бенямис, който е докладчик в Сянка, от името на либералите, искам да кажа някои е, коментари. Е, е, е, ключов въпрос е равното третиране. Трябва да има равно третиране при всички условия на труд. Ето защо е много важно да е, имаме съвместимост с, с, с правилата, които се прилагат от Европейския съюз. Е, към сезонните работници да се прилагат същите условия, както към останалите работници. Тогава нашето предложение ще има добавена ценност и ще сме сигурни, че няма дискриминация и създаване на различни категории работници в Европейския съюз сезонните работници от трети страни не трябва да имат по-малко права от е, тези, които идват от е, Европейския съюз. Равното третиране трябва да засяга условията за труд, условията за найемане, но също така социалните права, социалните осигуровки, пенсионните права и трябва да сме сигурни, е, че тези права се прехвърлят и в родината им. Равното третиране е ключов въпрос, за да може предложението да се приеме. Другите въпроси, които се повдигат и изменения, по които трябва да се постигне съгласие са определение на сезонна работа. Важно е държавите членки да постигат споразумения с социалните партньори. Продължителността на престоя е, трябва да се знае какво се възлага на сезонните работници, че те са в несигурно положение и за това държавите членки трябва да са сигурни, че изпълняват своите задължения, особено по условията на настаняване. Госпожа Мазовецка. Zgadzam się absolutnie z panem sprawozdawcą, że wyzwania demograficzne. Благодаря. Напълно съм съгласна с докладчика, че демографския проблем и структурираността на сезонната работа изисква една ясна политика в това отношение. Ако имаме ясна политика, ако имаме добро управление на сезонната политика, на, на политиката сезонна работа, ще имаме много ползи от нея. Така че според мен държавите членки трябва да имат възможност да определят сами какво се включва в сезонната работа за тяхната държава. Защото сезонната работа за всяка държава зависи от економическите и демографски фактори на държавите членки. Те, именно за това държавите членки трябва да решават кои сектори ще бъдат определени като сектори за сезонна работа. Вярно е, че трябва да има жилищна политика, но това, което комисията ни предлага, ще си остане на книга. Определяне на добри стандарти на живот, това се тълкува по различен начин и ще бъде прилагано по различен начин в различните държави членки, където се казва, че плащането за жилище, найема за жилище не трябва да бъде прекалено голяма спрямо дохода, също е неясно. това е много субективно. И най-проблематичното е достъпа до социалната сигурност. Това трябва да се определя от държавите членки. Тук трябва да се прилага принципа за субсидиарност. И хра... сезонният характер на работата не трябва да бъде е, основа за даване на сезонните работници на същата форма на социално осигуряване, както на всички граждани на държавата. Затова предлагаме в 14 член да се включи е, текст, който да казва, че държавите членки определят условията за социална сигурност за сезонните работници на тяхна територия. Благодаря. Госпожа Чиринен и след това госпожа Оменройте. Ем og tak for øh, rapporten. Благодаря за доклада. Мисля, че е великолепна изходна точка за по-нататъчната ни работа. Ние, зелените, сме внесли редица изменения. И това не означава, че сме напълно единни с докладчика. Искаме просто някои точки да бъдат подобрени в съвместната работа с него. Трябва да имаме предвид, че сезонните работници са в Европа, те живеят, работят при условия, които могат да бъдат критикувани. Често са експлуатирани, стават жертви на спекулации. Има също и много нелегални такива. И ако успеем да успеем тези хора, които са ни нужни, да дойдат на пазара на труда при правилните условия, то тогава ще имаме една законодателна рамка в Европа. Опитахме се да включиме това в нашите предложения, принципите, които подкрепяме, но мислим, че може да бъде още повече подобрен този проект, ако успеем тези хора да работят при ни добри условия. Не искаме да създаваме пазари на труда с различно ниво. Първо качество, второ качество пазар на труда. Така че ако успеем това да направим, ще можем да подобриме също това становище. Докладчик добре е формулирал проекта Искам да се спра на някои конкретни точки, които за мен са ключови за дискусията. Първо е въпроса кой може да подаде заявление за сезонна работа. Съгласна съм с докладчика по становище. Това са граждани на трети държави, които се намират в една държава членка. Например, имали са работа, обаче са станали безработни, трябва да му се даде право да остане в държавата и да работи сезонна работа. Второ въпрос. Кои браншове трябва да бъдат покрити от този проект? Ние знаем, че сезонната работа е най-разпространена в областта на туризма и селското стопанство. Също и грижите за възрастни хора, например. Както и санитарната работа. Искаме а, директивата да я ограничиме в тези браншове. Сигурно има потребност за гъвкавост, но ние като зелени не сме съвсем сигурни каква роля тук трябва да играят социалните партньори. В проекта се казва, че трябва да, се, да има разширяване на секторите, ние в нашите предложения сме на противното мнение. Честно казано, аз не се чувствам сигурна и не знам кое е най-доброто решение. Но можем да дискутираме това с членовете. Ясно е, че социалните партньори трябва да могат да влияят върху тези решения, но можем да обсъдим е, тази тема. След това важна точка е дефинирането на колективните трудови договори. Мислим, че е лошо и даже опасно това, което комисията предлага и ще се опитаме да прецизираме текста. Искаме да ограничиме щетите. Накратко по условията на подслоняване. Най-големият проблем е първо качеството на подслон и второ постих редица места в Дания и видях чужденците при какви катастрофални условия работят. Те живеят в мазета, в складове. Това не е наред, това, което става по-настоящем. Тоест качеството на подслон трябва да бъде гарантирано. Второ, заплащането. Е, мигрантите са възрастни хора, които трябва сами да могат да определят възнаграждението си. Но не се е трудно да можеш да разбереш как точно се структурира възнаграждението, особено в чужбина, като дойдеш, нямаш представа каква е пазарната цена за жилището под найем. Тоест, нужна ни е практика, а, при която найема да не се взима автоматично от заплатата. А, е, това се случва и тогава се плаща, нетото лице плаща твърде много. Работодателят печели допълнително пари. Това трябва да бъде включено т.е. послоняването и правата. Имаме редица изменения, свързани с санкциите, надзора, контрола. Това за нас е много важно, за да се получи добра директива, добро законодателство. Ако не можем да го постигнем, това би било зле. Действително е важно тези въпроси да бъдат включени в становището по цялата верига трябва да се осигури отговорност. Аз споменах кои са важните за нас неща. Виждам трите важни въпроси, които са важни за зелените, е равно третиране с другите, ограничаване на приложното поле и трето, ясен контрол при прилагането. Тогава ще се получи позитивен инструмент за мигрантите в Европа и за сезонните работници. Ще стигнем до добър резултат. Ние гледаме с положителна нагласа напред. Благодаря. Ja, mevrouw de voorzitter, als ik zo mevrouw Turunen hoor. Of Denemarken е, en... Госпожа Оменройтен, да, благодаря. Питам се дали това предложение ще бъде продължено и от датското председателство. Смятам, че в този дух ние трябва да внимаваме и да следим стриктно хората от трети държави, които идват да работят в някои сектори при нас в рамките на а, регламентите за сезонната работа, трябва да го правят при добри условия. Комисията ни казва обаче, че при координацията социална сигурност, включително и семейни надбавки, тези хора могат да останат 6 месеца на територията и всички тези социални придобивки – трябва да им бъдат осигурени в държавата на происхода. Не знам какво това ще представлява като административна тежест. И мисля, че надали така ще стане на практика. Второ, относно а, някои други предложения на докладчика. Например, разрешителното за тези работници. То е необходимо. Ние имаме нужда от тях. Тук предложенията са добри. И друго, относно жилищното настаняване. Аз лично малко промених този аспект. Госпожа Тюрнен е права, като казва, че много често тези хора живеят в много скъпи жилища, карат ги да плащат много повече от реалната цена на жилищата. И тази цена представлява значителна част от заплатата им, де-факто. Мисля, че третата част трябва да бъде заличена – трябва да видим какво представляват, примерно, социалните осигуровки, семейните надбавки, също така, например, за страховки в случай на някаква злополука. Но това е различно от първоначално е, решението. Трябва, мисля, да размислим още повече по точните условия и последствия от това, което сме формулирали като текст в нашите документи. В някои трети държави някои сектори са в затруднено положение. Но трябва да видим каква е административната тежест и трябва да внимаваме също тези хора, които идват да работят при нас и примерно претърпят злополука, да можем да се погрижим за тях. Господин Хандел сега. Е, Аз съм съгласен с, достав... с докладчика. Сезонните работи са в особена ситуация. Те могат да бъдат експлуатирани по-лесно, така че важна инициатива е с директивата да се противопоставим на това. Искам да обърна внимание, че в този доклад има елемеди или изменения, които се отнасят за надзора на този сектор. Смятам това за изключително важно след всичките е, социални безобразия, които установихме там през последните години. Второ, считам за скандално тази директива по въпроса за миграцията да се спира, а не по, специално по тази тема. Затова с колегата Коферати съм напълно съгласен, че трябва да се погрижим в сътрудничество с комисията Либе да бъдат добре решени трудовите въпроси в тази дискусия. И трето, обръщам внимание, колегашката Торунен спомена по тази, по тази тема, имаме неконкретно регулиране на трудовите договори. Трудовите договори, колективните трудови договори трябва тогава да въжат, когато няма система за обща е, обвързаност. Общата обвързаност на трудовите договори е, не отчита положението в много държави в Европейския съюз. Трябва да работим по тази тема, иначе има опасност тази обща обвързаност и еднакво възнаграждение за еднакъв труд няма да бъдат в нашия фокус. Аз се радвам, че ще обсъдим тези въпроси по-нататък с докладчика и да ще намерим една по-прецизна система, за да подобрим тази директива. Благодаря. Госпожа Тюринген, ви отново поискахте думата. Да, може би, да, всъщност съвсем кратко изяснение искам да внеса. Много е важно. Имаме изменение 43, където липсва една дума и това променя цялата точка. Така че искаме да кажем, че това е всъщност измен... изменението в нашето изменение, като че ли искаме да се отклоним от този принцип. Забравена е една дума, искам само да изясня, че това е грешка и в такъв случай го приемем. Е, е, ще го добавим в измененията, когато започнем да ги гласуваме господин Томас Ман. <clears throat> Äh, Аз се радвам, че имаме е, еднопосочни интереси в нашата комисия. Е, равното третиране е важно. Не може да се каже, че става дума само за гражданите на трети държави, но и тези, които работят в рамките на Европейския съюз, трябва да бъдат равно третирани. Това е принцип. И основно на този принцип ще намерим и решението. Второ, всичко трябва да бъде направено, да извадим хората от тяхната нелегалност. Трябва да се създаде регулат реакция, която да даде достатъчно е, е, осигуряване на, на работника, да бъде послонен адекватно. И това, което госпожа Торин спомена, съм съгласен с нея. Не мож... Само тогава можем да говорим за е, жилищното настаняване, е, както, например, някои телевизии е, от, разкриха какво става. Важно е социалните партньори да работят съвместно, да, да дадат своя принос. Идеята за пазарно стопанство е добре, като кажем, че е, хората, които сезонно работят, ще получат доста пари през този период, може би повече отколкото в къщи, но при нечовешки условия камо ли да говориме за търговията с хора. Има такива организации, които им казват, ако се опитате да се противопоставите, ще бъдете освободени. Един е при мен на практика. Той каза, че в миналото е работил в Белгия, идва от трета държава, беше без гражданство в реколтата е работил, събиране на реколтата и не е получил нито едно евро. Казали само, като искаш, ходи и протестирай, оплачи се, че не сме ти платили. Тоест, брутална експлоатация. Затова се радвам, че ние заедно е, сме намерили верния подход и считам, е, Сержо, че трябва да се подчертая приноса на социалните партньори. Разбира се, трябват ни правила, при нарушаването на които да се стигне до санкции. Бюрокрацията не може да е пречка. Ние трябва заедно да определиме тези неща, да има договори, които да се спазват, които да бъдат контролирани и тогава ще имаме шанс човешки, за човешки условия на тези хора. И накрая имахме известно време борба между сезонните работници и тези, които определят правилата. Имаме хора за кратък период от време, по време, например, на събирането на реколтата, след което те си отиват. А когато се говори с тях каква устойчивост възниква, че те казват, ние получаваме пари и можем а, да а, финансираме нашите семейства и ние а, не искаме да протестираме това има връзка с разума на тези, които се грижат за създаването на работни места. Те също трябва да се включат в този процес. Тоест, социалните партньори, докладчика в Сянка също спомена каква е отговорността на държавите членки. Смятам, че това е важна съвместна инициатива. Благодаря. Господин Балдасар, някой друг иска ли да вземе участие в тази дискусия? Не. В такъв случай господин Балдасар има думата отново. Благодаря, госпожо председател. Това предложение идва точно на време, тъй като реалността в сезонната работа е по-трудна през послед, напоследък. Много от сезонните работници са експлуатирани. Те се назначават при нелегални условия на работа и в много случаи не се спазват законовите правила. Така че Европейски съюз трябва да се намеси. сектора на селското стопанство, туризма. Това са сферите, където най-често се наблюдават такива случаи на назначаване на сезонни работници. Серджо извършил, е извършил великолепна работа. Най-съществените въпроси са обхванати в становището държавите членки трябва да продължат да имат възможност да предписват условия, и да, за тези а, постове, тези работни места, които не се покриват от местните работници. Трябва да е една, равно да се третират сезонните работници, равно третиране с местните работници. Разбира се, трябва да се намалят и разходите. Ако искаш да посрещнеш предизвикателствата на глобализацията и конкуренцията на международно ниво, не може да, това да ограничи правата на нетите лица. Колективните трудови договори трябва да бъдат уважавани от всички предприемачи и националната практика, националното право трябва да продължава да бъде в сила. Държавите членки трябва да решат колко време трае сезона, през който работят тези работници, според е, техните условия. Важно е сезонните работници да получат адекватен подслон и адекватно възнаграждение. 65 изменения са внесени. Аз получих едва в понеделник превода и съм сигурен, че ще успеем да направим една много добра работа, която ще отговаря на интересите на сезонните работници и на етите лица. Благодаря. Благодаря ви. Някой друг иска ли да се изкаже? Не. Добре. В такъв случай ще дам думата на комисията. Госпожа Гял Шмите. beaucoup. Благодаря много, госпожо председател. Първо бих искала да изкажа, да поднеса извинения за закъснението си. Бях комисията Либе. Благодаря ви, че ми давате думата. Бих искала да кажа нещо вследствие на проведената дискусия и е, също така да взема отношение по е, предложените изменения. От дискусията стана и ясно каква е целта на предложението, а именно гъвкава схема за приемане на работници, за да може да се даде възможност на граждани на трети страни да работят на сезонна ръка, за да може бързо е, да бъдат на лице тогава, когато са необходими. Разбира се, че ние имаме предвид, че това не трябва да става въпрос за сметка на гражданите на Европейския съюз и държавите членки е, свободно могат да приемат теста за пазара на труда и да решат какъв брой е, граждани от трети страни трябва да бъдат прияти като сезонни работници. Нещо друго важно, което беше споменато тук е, че трябва да се избегнат злоупотребите, което означава, че е важно да има санкции и държавите членки да, направят, да правят необходимите инспекции на труда. И това, от друга страна, предполага, че не трябва да се създава пък и прекомерна бюрокрация. Една от основните цели на това предложение е първото предложение, всъщност свързано с работници от трети страни. Това е да се запази тяхната физическа цялост, защото те са в много неизгодно положение. от друга страна, искаме да се засили тяхната закрила, да се подчертая защитата в вашето предложение. Сигурно ще имаме възможност да се върнем към това и комисията е готова да ви подкрепи, особено в връзка с, с закрилата на тези работници. Сега, колко... Е, сега, ние разбираме, че целта е да има почтено третиране, за да може наемотодателите да не се възползват е, от тези граждани, но трябва да има и е, е, съответствие с европейско законодателство по въпроса на Миграцията с комисията Либе е, също има споразумение. В текста има неща, които не могат да се разглеждат във вашата комисия, но положението е различно, защото тук имаме сезонни работници, което означава, че те идват за временна работа, и заради това ние изготвихме предложение да се има предвид временния характер на техния престой равно третиране. За нас равното третиране е свързано с гражданските права, да присъединяване към социално осигуряване, права на социална защита, колкото до пенсиите, достъп до стоки и услуги. Нямаме, е, нищо, нищо не виждаме, например, за альтернативни форми на образование, но предвид времения престой на тези работници, колкото до условията на труд, е, ние искаме да се добави е, е да бъдат същите условия, е, за да се избегнат е, условия, при които макар и положението на сезонните работници да е различно, те имат пряк договор с държавата членка, в която работят. Сега по настаняването, жилищното настаняване, разбира се, това е нещо важно. Е, свързано е с защитата на тези работници. И е, в текста ние пишем, че трябва да има еднакви стандарти е, но трябва да се уточни какво значи е, стандарти точно е, при жилищното настаняване. Според нас държавите членки могат да решат. Те трябва да преценят какви стандарти да приемат за минимална повърхност, санитарни условия. Има вече наръчници в европейското законодателство. Например, при дългосрочно жилищно настаняване там са посочени е, примери, но те не могат да се вземат предвид. Трябва просто да се изясни какви е, стандарти се имат предвид в дадения случай. Сега санкциите са важни. Както ние всички знаем, има директива по санкциите е, срещу незаконния престой на граждани на трети страни. Тази директива влиза в сила на 20 юли, другата седмица. За съжаление, транспонирането не е идеално за момента и комисията прави необходимото възоснова на договора, за да може държавите членки да транспонират директивата, но ние виждаме връзката между това предложение и директивата за санкциите. Това е, е ключова връзка за хората, които работят като сезонни работници, но незаконно пребивават в Европейския съюз. Благодаря ви. Мерси. Благодаря. Ако няма други искащи да вземат думата, дам думата отново на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колежките и колегите за техните е, изказвания колежката Тунен. Искам да я успокоя. При изменение 43 имаше грешка и това го разбрах. Тъй като необичайна би била е, другата интерпретация. Така, две бележки след е, като чух вашите изказвания. Първо, целта, която всички преследваме, е да получим ефик, ефикасни разпоредби по ини, в едни щекотливи а, сектори на пазара на труда, тъй като най-големите несправедливости се получават точно при тази, този вид работа. Мъжете и жените, които упражняват сезонна работа, живеят и работят при условия, които могат да бъдат наречени нечовешки. в Лозано, например, Европейският парламент се занимава с един такъв случай. Тоест, да има правила за равно третиране и равни права. социална справедливост е важна за да знаят предприемачите това и да не упражняват дъмпинг, тъй като става дума за това материалните условия не са или основните права на хората. Не са същи, защото го, защо го казвам? Защото не бива да забравим тази връзка. От една страна най-слабите членове са това, а от друга страна има определени условия, които трябва да бъдат регулирани, но дъмпинга се изключва. Тези правила могат да бъдат винаги прилагани. Ние говорим за колективни трудови договори, за правна защита – в случаите, когато може да има някакви различия, но разбира се, трябва да се е, стремим към възможно най-голяма равнопоставеност. Мисля, че трябва да стане ясно следното. Изключенията трябва да бъдат предвидени от държавите членки и то при отношенията между социалните партньори. Експертното решение е документ прият от парламента, но парламента може да приеме законодателни решения, като пренебрегне социалните партньори или другия вариант, който е по-добрия, да си сътрудничи с социалните партньори. Второ, ние говорим за иммигранти, които идват отдалеч те не са равнопоставени е, на другите хора. Те също им трябва жилищно настаняване, не могат да изберат най-доброто решение. Не е като някой, който живее в някоя община или някой град и затова трябва да се намерят решения, които да им помогнат, а не да бъдат наказвани ако живеят в общности, е, често това се използва и се злоупотребява. Трябва в нашите дефиниции да бъдем ясни какво значи достойно жилищно настаняване на тези хора, които работят по сезонна работа при нас. Благодаря. Следващите дни ще продължим нашата работа. Благодаря ви. Искам само да уведомя колегите, че някои от внесените изменения се смятат за несъвместими с това становище, защото нашата комисия не е компетентна по тях, но списъкът на тези изменения ще ви бъде изпратен с имейл. Сега, възоснова на тази дискусия, докладчика ще предложи компромисни изменения, които ще обсъдим на 19 септември. И ще гласуваме на 6 октомври, е, като Комисията по граждански свободи ще се произнесе през ноември стигаме до 16-та точка от нашия дневен ред, е, която е свързана с предходната. Е, е, това е доклад на госпожа Яконсари за условията за влизане и прибиваване на граждани на трети страни в рамките на вътрешно-корпоративен транспорт. Разбирам, че господин Сарка ще замени докладчичката. Имате думата. Благодаря госпожо председател. С... Благодаря, госпожо председател. Е, госпожата докладчик по становище не е тук, но аз имам нейните бележки, знам какво иска да каже по доклада и какво иска да съобщи при тези разисквания. Вие познавате проекта на становището и изменение 167 изменения има. Първо бих казал следното. Е, въпросите, които ще разгледаме, са точно верните. Искаме да изготвиме становище, в което са включени най-важните елементи, които намират широко одобрение като най-важни. Изхождаме от това, че директивата е много важна е, в това глобално стопанство, където има мултинационални предприятия, които се нуждаят от гъвкави правила относно работното време, е, назначаването на персонала си и свободното движение е, нараства. Граждани на трети държави идват все повече на работа в такива фирми. И две неща трябва да се говори тук по правата на наетите лица, тези, които идват и които тук е, ще работят, не бива да работят при по-лоши условия отколкото от там, откъдето идва. Тъй като има вътрешен пазар без граници и тези условия са на лице, са ни нужни правила да има равено третиране между а, отделните предприятия. Нужни са ни минимални правила и разпоредби в тази насока – проектостановището е, разглеждаме с разбиране нужно ни е ни са ясни, разбираеми правила, иначе ще възникнат големи проблеми. За държавите, за синдикатите, в рамките на Европейския съюз. И е, при директивата за е, изпращането на работници в други държави. А, е, при много нети лица се стига до съпротива. Тази директива трябва да бъде ориентирана към свободното придвижване на работници от трети държави, но не бива да се да се е, разглежда заедно с директивата за е, изпращането на работници. Не става дума за гражданство в Европейския съюз, а 3 милиона работници и служителите извън Европейския съюз са засегнати от това. Затова ме интересува комисията какво ще каже, но трябва да помислиме как можем да избегнем тази ситуация. Не можем просто да кажем, ще приложим просто тази директива за изпращанията. Комисията казва, това би било възможно. Нужна ни е хармонизация, но Европейския парламент казва, нужна е нова директива. Това казва комисията. Комисията казва, директивата за изпращане на работници трябва да бъде просто подобрена. Нужни са норми, които да бъдат приети, за да могат 27-те държави членки е, да се споразумеят по документацията. Това би било една огромна работа за администрацията и по принцип става дума за всички държави в целия свят. Да създадеме текст който не е добре формулиран, ще възникнат тогава проблеми, които не са решени от законодателно. Във всички политически групи са на единно мнение, че този документ трябва да отговаря на нещите реалности. Не можем да разглеждаме само динамиката на миналото, да направим същите грешки, като по-рано, каквито има в някои документи, госпожа Якон Сари а, се фокусира върху три основни въпроса, които искам да ви ги съобща още сега. Да, има голяма рамка за компромисите тъй като в много отношения е, компромисите са добро нещо. Второ, яснота по относно приложеното поле на директивата, въпреки че не са изяснени всички въпроси. След проучване на тези 167 изменения, мисля, че може да се каже в тази комисия, че агенциите по труда, бюрата по труда. работят по този въпрос за вътрешно фирменото изпращане на работници. За това става дума тук. Ясно е, че тук се изключва строителството където съществува и е възможно свободно придвижване. В много изменения се казва държавите членки да определят едно по-тясно приложено поле, за да могат наетите лица също да се придвижват. Втория проблем е дефинирането. В тази директива се откриват пътища за квалифицирани и неквалифицирани наети лица в тези международни концерти. Но трябва да се каже, който е специалист, е, за него ли става дума? Става ли дума за практиканти? Не става дума за вътрешно е, за концерна работници, има редица изменения от политически групи, които казват, че дефиницията трябва точно да зададе, че работна сила, която, се, която е работила в концерна и се изпраща на друго място, трябва да бъде, да бъдат, да бъде включена тук такива случаи. Т.е. става дума за преместване на работници от едно място в концерна на друго място в концерна. След това сроковете са важни за прибиваването на новото место. Има изменения, като например 96-то, господин Сая се спира на тази тема. Един въпрос сега. Ние говорим за директива, която засяга квалифицираните на ети лица. Например, важни са дефиниции да бъдат опростени. Може да се вземе и друга директива, в която също се говори за високо квалифицирани работници и служители да се направят компромиси. И последния въпрос, на който искам да се спра, за директивата за синята карта. Какви права имат нетите лица е последното, за което искам да говоря. Господин Ламберт, господин Енгел и други изменения от социалистите и така нататък. При всички тези изменения може да се намери едно мнозинство по въпрос, който се появи още при изготвянето на директивата по изпращането на работници. И става дума за това нетите лица да имат същите права като местните. Не бива по-лошо да бъдат третирани. Равните права трябва да се отнасят за правата на е, работната сила и за социалната осигуреност не бива граждани на трети държави да бъдат по-лошо третирани. Това не отговаря на хартата на основните права на човека, не, на принципите на Европейския съюз. Ние не искаме да има дискриминация спрямо лица, които не са членове на държави, членки на Европейския съюз, не са граждани на такива държави и такива хора да, в трети държави да живеят в Европа при много лоши условия. Тогава това ще създаде социални големи различия. Не може да има наети лица с по-малко права от местните. Ще има протестни движения. Това е несправедливо и неразумно решение комисията, съвета трябва да кажат, ние действително сме начало на движението за борба с всякакъв вид дискриминация. Предприятията ясно трябва да се съгласят с това и да заявят, че искаме равно третиране. И накрая, ние сме изправени пред една много важна директива, която е нужна на предприятията. Тя е важна за третирането на нетите лица. Ако грешно действаме, ще стигнем до грешен път. Милиони работници и служители ще отхвърлят Европейския съюз и ще кажат, що за вътрешен пазар е това, с принципи и ценностни системи, които искат я да изградат, след като правят това и това и това. Тоест, това би било дъмпинг и би разрушило нашият пазар на труда. Става дума за социални партньори, колективни трудови договори, за модели, които съществуват при нас тази директива трябва да потвърди нормите и традициите в нашите държави членки. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това пространно изложение. Мисля, че все пак дискусията си остава необходимо. Госпожа Есая и после е, госпожа Хирш. Благодаря, госпожо председател. Ние имаме съвместна компетенция с е, Комисията по граждански свободи по тази директива, както и по предишната. Първо искам да ви напомня, че е, в е, приложното поле на тази директива е, влизат вътрешно корпоративен трансфер на работници. Това са високообразовани работници, работници, е, така че едва ли има заплаха от е, злоупотреби и експлоатация, както при сезонните работници Независимо от това, е, трябва да посочим ясни дефиниции, както каза господин Серкас. И е един от деликатните въпроси е как тази директива е, се свързва с директивата за командированите работници, както каза и господин Съркас. Ние смятаме, че ако ако оттеглим всякакво позоваване на директивата за командированите работници, както е направила госпожа Яконсари, не съм сигурна, че няма да допуснем грешка и, и е, не съм сигурна, че ще улесним нещата това трябва да се проучи внимателно. Аз изпитвам съмнения, защото всъщност работниците, които са обект на вътрешно-корпоративен трансфер, всъщност са командировани. Те имат трудов договор е, с е, страната, където работят, така че те реално са командировани от е, е техните дружества. Ние добре сътрудничим с Комисията по граждански свободи и ще намерим решение за това как да се вземе под внимание връзката между директивите, дали да не отпадне тя и как точно да се, да се формулира. Сега, дефинициите по член трети трябва да бъдат съвместими с поразуменията ГАТ трябва да се изяснят категориите, които се имат предвид, когато се говори за такъв вид трансфер. Искам да изясня едно от моите изменения, 113. Там се въвежда заличаване на текста на комисията, пълно заличаване. Е, е, комисията се опитва да определи е, колективни е, трудови договори, които са универсално приложими. Аз предлагам това да се заличи, защото в текста на комисията е, те се определят по начин, по който е в противоречие с национални законодателства или практики. Като, например, в Северна Европа тези определения и тези е, споразумения се постигат от социални партньори, организация на работодатели и найти лица. И ако тук ние се опитаме да е, напишем нова дефиниция, е, тя трудно ще се приложи в национална практика е, там, в страните, където има е, колективни трудови е, договори. Аз е, искам също да е, е, се занимая с въпроса за социалната сигурност. Господин Саркас спомена за това. Тук проблемите са почти, почти идентични, както при директивата за постоянно право на престой. Примерно в член 14 трябва да се внесе е, изяснение, да се види дали постоянно пребиваващия ще е, плаща вноски към е, социалното осигуряване. Трябва да се види това дали се съвместява с националните системи за социално осигуряване. Европейския съюз не е компетентен по социалните въпроси. И тук е, ние в нашата комисия отваряме законодателството е, за социална сигурност в държавите членки по неправомерен начин. И за това се надявам е, да избегнем е, тези проблеми, защото вече имахме изключение по директивата е, за постоянен престой. Едино разрешително. Е, е е, защото е, трябва да имаме предвид и държавите членки, и трети страни. Е, това са основните въпроси, на които искам да се спра. Сигурна съм, че при добро сътрудничество вътре в нашата комисия с докладчика и останалите докладчици в Сянка и при добро сътрудничество с комисия Либе ще можем да е, направим текста по-точен и по-разбираем. Благодаря ви. Мерси. Благодаря. Госпожа Хирш, а след това госпожа Шротер. Благодаря, госпожо председател. За либералите трябва да кажа, че директивата и измененията са в правилната посока. Това, което бе споменато вече, е, е валидността за строителния сектор, че трябва да бъде изваден строителния сектор, мисля, че е ясно за всеки, че това трябва така да бъде, наистина. Е, внесли сме изменения за дефинициите, за да се създаде по-голяма яснота в документа от една страна, а от друга страна е, формулировките така да бъдат разбрани, че да има поле за действие. Свобод... Из... по известна свобода на предприятията. Не бива да говорим за абсолвенти на висши учебни заведения и а, големи специалисти, а всъщност става дума за, за едни работници, специалисти това е централен момент в документа. Другият аспект, е, който е важно, дефиницията на понятието концерн. Различни хора разбират различно под това наименование на фирмата каква връзка трябва да има между отделните части на предприятието, за да се говори за концерн, това трябва да бъде точно дефинирано. Ние внесохме изменение за принадлежност. Продължителността на работа е и трудовия стаж в едно предприятие преди да бъде изпратен работника е, в другата страна. 12 месеца е по-настоящем. Това не е реалността. 12 месеца да бъдеш непрекъснато в предприятието, за да може след това да те изпратят в държава член на Европейски съюз, смятам, че 6 месеца е по-реалното. И накрая, последен въпрос, един бюрократичен аспект, който е важен, е възможност за работниците специалисти в рамките на Европейския съюз да работят във всички държави членки на Европейския съюз, тъй като много предприятия Франция, Белгия, Германия са против това, но трябва с, е, да е възможно това във всички държави членки. Трябва да бъде осигурено това, за да, е, за да има възможност за работа на такива хора и да се намалят бюрократичните пречки. Мисля, че по пътя, по който сме тръгнали, ще стигнем добър резултат – и да стигнем до документ, който отговаря на реалността. Благодаря. Е, госпожа Шредер и след това госпожа Ясловецка. Благодаря за тези, които се, е, са занимали подробно с директивата са наясно колко много противоречи има в отделните изказвания, които чухме. Ние, зелените, се занимахме интензивно с тази директива и променихме редица формулировки на предложението на комисията. Специално правните основания, ние сме, сме съгласни с докладчицата, която докладчицата, ние смятаме, че трябва да има правни е, основания, които да отговарят на нашите законодателства. Миграционният пакет трябва да остане като понятие, но това не означава командироване или изпращане. Съгласно договора, е, изпращане или командироване е, осигурява свобода на услугите, а ние искаме свобода на лицата и за това миграционният пакет е важен. Понятието миграционен пакет има смисъл, тъй като ако се погледне директивата за командироване или изпращане, а, то тази директива автоматично покрива класическото командироване или изпращане на граждани на трети а, страни. Не ни е нужна нова директива. можем да се използваме тази директива, без да се налагат изменения. Затова комисията се опита да раздели тези неща в това досие, но не го направи е, както трябва. Моите проучвания показаха, че съвета смята, че изпращането или командировка не е movement of persons, тъй като съществува договор. Но това е грешно. Миграцията се основава на movement of persons, а не на въпроса на услугите. Тоест, ако искаме да направим едно причисляване на основните понятието, то тогава в рамката movement of persons е едно, а services е друго. Това, което постигнахме с нашите изменения е по-строго разграничаване. А именно, когато дойдат хора тук в рамките на командироване, в рамките на една услуга, то директивата за услугите е обяснено каква сфера е това и тогава е ясно. Но ако има ICTs, тогава те идват като нети лица, независимо, че са менеджери, но те са служители в този концерн. Тоест, те идват като отделни лица, които се преместват от една част на предприятието в друга част, която е в друга държава, но продължават да бъдат служители на това предприятие. И съвета има право, тъй като при Стокхолмската програма става дума за свободно придвижване в рамките на Европейския съюз, а не лицето всеки път да подава ново заявление. Това е базата. Комисията, което искаше да направи със своето досие, е да каже, че някой, който се премества в едно предприятие от една част в друга част на предприятието в друга държава, да не почва от начало със своите заявления. Това е обосновката за това, че трябва да се причисли към свобода на придвижване на лицата. На това место трябва да бъде изяснен този въпрос. Голяма съпротива срещаме в съвета, че ако кажеме имаме договор в трета страна, въпреки това е, е свобода на лицата. Това е основата за миграционният пакет и основата, върху основа на която да помислят предприятията. Моля, говорете по-бавно, казва доклад, а, председателката. Това е основата за изпращане а, от страна на предприятието на свои служители от едно место на друго и е трудността трябва да я реши комисията, но и го е направила. Тези, които имат един договор и са въпреки това е, отнесени към свободата на е, хората. Това комисията не го е направила, това разграничаване. Законовото основание, договорното основание, в основа на тях сме внесли изменения – и не сме съгласни с предложението на социалистите, че това е трудово право, всъщност е миграция. Става дума за лица и за това трябва да има по-ясно разграничаване спрямо директивата за командироване или изпращане. В момента, когато е изпращане и командироване, ясно е към онази директива, не към тази. Едновременно с това не, е, не е нужно изменение за строителния сектор, защото то е услуга и попада под тази директива. И, и въобще не може да се мисли, че трябва да бъде изключено строителството. Едновременно с това, лицата, за които става дума, е нужно да бъдат дефинирани. Ние сме за това да има дефиниция, че това са високо квалифицирани нети лица. За тези лица става дума, които от една част на предприятието се преместват в друга част. Не бива да се смесват нещата, поради което в дефиницията сме а, засилили разграничаването и посочването за коя група от лица се касае този документ. Тъй като след като има правното основание и е, се разгледа въпроса в съвета че, когато става дума за свобода на а, хората, няма нужда да се дискутират за колективни трудови договори, тъй като едно лице остава в същото предприятие. Това, което въжи в предприятието, въжи за това лице. Не е нужна отделна формулировка. А, това, което каза госпожа Сая, е важно. Това, което преди това правно сме изяснили, не е нужно след това екстра да бъде дефинирано тъй като въжи в държавите членки. И мисля, че това ще бъде едно решение за реалния проблем, за реалните хора в рамките на миграцията, които идват, а не всеки път от нула да почват, когато в рамките на едно предприятие се преместват от една държава на Европейския съюз в друга. Така че контролът е важен. Това са строги инструменти, и право на държавите членки, не мисля, че това е ясно на всички, да решават в миграционната сфера кой има право да влиза в държавата и кой няма право. Трябва да се осигури контрол, да запазим това право на държавите членки, а не всеки път да се почва от нула. Тоест въпросът трябва да бъде изяснен в рамките на миграционния инструмент – да бъда е, приспособен към тази директива, но много недоразумения е, на класическият случай на командироване или спрашане с други случаи е, би опросило нещата и аз а, пледирам да вървим по този път. Мадам Ясловецка. Госпожа Ясловецка и след това господин Хандъл. Благодаря, госпожо председател. позовавайки се наказаното от колегата, все така не разбирам как можем да разделим на практика командироването в рамките на вътрешно е, корпоративен трансфер и чистото командироване. Ние направихме едно предложение от наша страна с сигурно, за да излезем от кризата, Европа трябва да бъде конкурентоспособна в международен план. И за тази цел имаме, трябва да имаме гъвкав, но а, отговорен пазар на труда. За тази цел пък ние трябва да можем да а, приемем тук а, квалифицирани работещи. И именно този вътрешно корпоративен трансфер ще ни позволи подобно прехвърляне на капацитети. И защото това са хора, които са високо квалифицирани. Вътрешно-корпоративният трансфер и командироването на работещи е всъщност командироване на потенциал, нещо, което е много важно в настоящата обстановка на конкурентна способност. Правата, които ще създадем, трябва да бъдат прилагане на практика, живи. И трябва да позволят също така гъвкавост, като едновременно с това пазят срещу злоупотреби. Именно за това аз и колегите предлагаме следните промени. Както вече казах, разпоредбите трябва да осигурят гъвкавост. Именно за това предлагаме да се промени дефиницията на вътрешно-корпоративния трансфер. Предлагаме текст, който ще позволи трансфер, който да е свързан не само с работните договори, но който да предлага и други гаранции. Предлагаме да се промени дефиницията на специалист, менеджер, така че това да може да засяга и хора с други квалификации, които също са ни много необходими. Госпожа Хирш вече говори колко е важно за работещите в една група, в една компания, да не бъдат ангажирани за 12 месеца и повече. На практика, ако направим, въведем такива срокове, това ще ограничи възможностите. Ако намалим обаче периода на 6 месеца, за управляващите, това ще бъде вече много по-гъвкаво и срок за 3 месеца за стъжантите. Сроковете, които са предложени в директивата, са много дълги и намаляването им Примерно, намаляването на сроковете за приготвяне на досието от 90 на 60 дни ми се струва напълно достатъчно. И госпожа Есая каза, трябва да има социална сигурност за командированите работници. Според параграф 14 1 точка 2 под точка С не трябва да засяга а, случаите за а, командировани работници. По този начин ще избегнем случаи, при които един а, работещ, който, на който му се плаща заплата, се управлява от два режима и плаща данъци в две държави. Благодаря. Über was wahrscheinlich Einigkeit in diesem Ausschuss besteht, ist die Frage, dass äh, Konzerne, die... Това, по което има единно мнение, че концерните работят в много държави и това, че искат да имат и филиал в Европейския съюз, където да пращат хора е разбираемо. Но става дума също и за злоупотреби, които познавам от предишната ми практика на синдикален секретар. Става дума да бъдат прекратени такива злоупотребени. Става дума също и за това да бъдат заменени постоянно работещи хора отдавна в предприятието с индийци. В моята държава имаше такива идеи. Става дума за ръководни кадри а, с нова директива. И искам да се спра на това, което колежката Шретер каза, а именно въобще не помага това след това на заетите, когато трябва той да определи по коя директива да успори е, станалото. Мисля, че правна яснота е нужна и когато има нов случай, нови случаи трябва да се създадат нови, нова директива, която касае условията на труд и на заетост и тази директива трябва да определя кои трудови разпоредби и правила въжат за тези хора. Колежката Шрегер, миграцията е ясен въпрос. Става дума за трудово-правните отношения на хората, които идват тук. И искам да опиша един случай, който не се покрива от тази директива. Например, нека някой от Польша за 6 месеца от, дойде в а, Европа, в е, друга държава това, което а, а, идва работник от Полша, който попада в Лондон, Париж или Штутгарт и седи заедно с колега, като получава само половината от неговата заплата. Това не може да бъде. Има голяма необходимост в директивата да има а, чисто, ясно определение на нещата например, принцип на подходящност, какъвто познам от цяла Европа. И последната ми бележка е следното. Обръщам внимание на следното, че разбирам социалните партньори в строителството са се разбрали на европейско ниво да не бъдат включени в тази директива. Но аз искам да обърна внимание за по-нататъчните дискусии, че това е политически проблем когато в бъдеще изготвяме директива и цели браншове искат да бъдат изключвани от тази директива, ще бъде ще стигнем до проблеми с налагането на европейското право. Трябва да се остави на социалните партньори в съответната държава, доколко ще се подчиняват на тази директива, а не още от самото начало да се каже, че се изключват цели браншове от нея. Благодаря. Много ви благодаря. Някои колеги искат ли да взема думата? Комисията иска ли да, да внесе някакви извинения? Не да повтори казаното до сега, а да изясни приложените полета на двете директиви – командировани работници и вътрешно-корпоративен трансфер. Да, благодаря, госпожо председател. С, с особено уважение към това, което вие току-що казахте, в проекто, комисията е много внимателно погледна проекто предложението и се постави с директивата за коментировани работници. Разбира се, че е, граждани на трети страни не трябва да имат е, повече или по-малко права от гражданите на Европейския съюз. Госпожа Исая беше права, когато каза, че всъщност е, това са реално командировани работници и са покрити от директивата за командировани работници. Господин Съркъс каза, че може да има погрешна равносметка, обаче е, ние виждаме, че става въпрос за около 60 хиляди души годишно. Е, това е категорията, които потенциално са засегнати. Ако погледнете директивата за командированите работници, ясно е, че страни, граждани на трети страни, е, които законно пребивават в Европейския съюз, тогава те са специфично командировани, командировани работници Едновременно с това има нива, които трябва да се спазват за граждани на трети страни, е, е, които е, пристигат направо или са обект на вътрешно корпоративен транспорт. Тоест, трябва да се има предвид член 3.1 но директивата не пречи на държавите членки, ако искат да отидат е, на по-високо ниво, да осигурят е, по-висока нива на защита на граждани на трети страни. Е, това не е възоснова на директивата за командировани работници, а на националното законодателство. За сега модела в Европейския съюз по директивата за командировани работници може би не е идеална, обаче за сега това ни удовлетворява. Може би трябва да се заличат е, това, че е, тази директива не гарантира правна сигурност. Тък му обратното, има два инструмента, които покриват точно същата ситуация. Сега, дали това е въпрос на по-добра регулация, аз мисля, че това е под въпрос. Решението, което се предлага от госпожа Шротер, може да е привлекателно, обаче не може реално да се прилага предвид типичните проблеми за командированите работници защото става въпрос за оказване на услуги е, тоест, е, може би лицето не би трябвало да бъде командировано. Това е дискусията дали кокошката е преди яйцето. Е, въпросът може да трудно му се намира отговор. Разбира се, че има и други въпроси, по които формулировката може да се подобри. Разбира се, че комисията е готова да работи с вас ръка за ръка защото основният въпрос е за въпроса за командированите работници и включително въпроса за вътрешно-корпоративния трансфер. Благодаря ви. Мога ли да ви кажа само, че след като считате, че директивата за командированите работници не е перфектна, може да я преразгледате. Защото ако вие самите считате, че тя не е перфектна а, и Вместо да ни казвате, че можем да я пием, да си живеем с нея, мога да ви препоръчам по-скоро да я промените. Ja, äh, der Vertreter der Kommission hat eben erwähnt, dass es äh, Представителя на комисията току-що спомена, че трябва да се избегне заети лица, които идват в Европейски съюз да е, получат повече права. Аз не знам къде представителя на комет, комисията е бил. Той чул ли ме какво казвам аз? Не става, дума за, не става дума за повече права, драги представители на комисията, а за злоупотребите. Хората, които идват тук при нас, по-лоши права да нямат от местните хора. Така че моля комисията точно да цитира нещата. Добре. Господин докладчик, водихме един много, много дълъг дебат. Така че сега ви давам думата. Eh, Благодаря, госпожо председател. Не искам да търся спор с представители на комисията, но е съвсем ясно, че двете директиви са объркващи. ние добре познаваме тази материя, но си представете как изглеждат нещата извън парламента. Това е, е едно равнище, което никой не го разбира. Е, просто е объркващо от показаното от представители на комисията мога да кажа следното. След като ни обяснихте от Стокхолм насам колко важно е всичко, колко е важна тази директива за Европейския съюз, сега се казва, че 18 000 души само са засегнати от нея и не е толкова важно. Смятате ли, че съвета би си губил времето, ако става дума за 18 000 души? мисля, че много по-сериозно трябва да бъдат погледнато на то. Тези неща има принципи, има политика на Европейския съюз. И не, и не можем да кажем колко души ще почукат на нашата врата. Трябва ясно да се формулира кой има право да влиза в Европейския съюз и да се избегнат проблемите, които им съществуваха при директивата за командировани. И не бива да, се пост... да стигаме до същите проблеми, които съществуваха при тази директива за командированите. Това нищо общо няма с правното основание. Госпожа Шрътер, ако е права, тогава смятам, че докладчика по становище няма да види проблем в това. Но все пак не е нормално правата на наетите лица да не бъдат взети под внимание тук. Комисарите не могат да стигнат до да се споразумеят и по въпросите на миграцията основният принцип Е, е този, който допринася за интеграцията, а именно избягването на изключване на лете лица. Разбира се, това води до други трудности по правното основание, но ние продължаваме да имаме проблеми с представители на комисията – Твърди се, че се живееме в най-добрите, най-добрия свят и че директивата за командированите предполага, че тук живееме в рая. Стига се обаче до много фалити и съдебната палата или съда трябва да решава. Всичко, което бе казано от комисията, искаме да видим документ на комисията, в който ясно се казва какви са връзките между двете директиви. Е, колегите Хир, Шройтер, Сая и други колежки, които казаха много добре как изглежда реалността съществува желание да се намери баланса, правилния баланс между изискванията на предприемачите и желанията на нетите лица. Можем да си подадем ръцете тук, въпреки че има много противоречи. Госпожа Есая и с пълно право говори за това, че тази категория от нети лица не представлява заплаха. По отношение на експлоатацията, това са хора, които не са заплаха. И тук тя е права. Става дума за други неща, а именно могат да бъдат експлоатирани. И тук не става дума за социален дъмпинг. директива, която не задава конкретната рамка за цели Европейски съюз за работниците, специалисти и мултинационалните компании, е, не върши работа. Колежката Есая ще съгласи с мене, че трябва да има свобода на действие нелоялната конферен... конкуренция. Трябва да се помисли за несиметрията между отделните държави членки. Е, на госпожа Есея бих казал, може би трябва да помислите по дискусията, която до сега бе изнесена, по-специално за северните страни, Ирландия, но и другите държави – са доста загрижени, когато става дума за съмнителните точки в директивата за командированите. Точно директивата за командированите е насочена против колективните трудови договори. Госпожа Есая, не смятам, че не смятам, че може да не се намери баланс. Всички се интересуваме от баланс. Особено в държави, където липсват качествени дефиниции, може да се стигне до спор. И накрая обръщам внимание на това, че докладчик Иаконсари ми каза, че предстои лятната отпуска, но тя ще използва тази отпуска, за да разгледа всички изменения. Те, много от тях представляват мнения, и то противоречиви мнения има. но ще изключи тези мнения, които нямат основания, не, никаква обосновка няма, които са несправедливи и които, чрез които могат да се пренесат проблемите на миналото в бъдещето. Трябва да помислим повече. Благодаря. Ало, que... Е, така, комисията е, смята ли, че е получила молба за изяснение, за нота? за да се опише как се съчленяват тази директива и директивата за командированите работници. Трябва ли да пиша писмо до комисаря с най-красивото си перо? Приемате ли, приемате ли искането? Ако искате, мога да ви напиша и писмо, но въпросът трябва да се изясни. Альзо. Да, да, да, да, отбелязвам си, ще направя необходимото. Пак ли? Искам да знам дали и представителя на другата комисия също. Да, да, за... да, прав сте. Искаме ясен отговор по съчленяването между тези две директиви е, под е, е, председателството на практика на е, председателя на комисията Баросо, защото той носи отговорност за целия колегиум е, всички комисари, които са засегнати от тази дискусия, трябва да бъдат изцяло удовлетворени от отговора, който ще ни бъде изпратен. Добре, вие си го отбелязахте, но аз все пак ще ви отправя писмо. Да, действително, комисията е колегиум. Парламентът пък е парламент е, и за това е, трябва да се води от оживени дискусии между нас. Аз няма да предпоставя какво ще стане в комисията, но опита ми от парламента показва, че единството в различието изисква е, сплотяване на духовете. Надявам се да получим това изяснение за края на август. Merci de votre engagement. Благодаря за вашата ангажираност. Non C'est pas ça Si, c'est ça. Vous voulez reprendre la parole Искате думата ли? Заповядайте. Госпожо председател, отбелязваме си и ще направим всичко възможно да ви представим този текст или към края на август или началото на септември. Mais, enfin, euh, début septembre, ça veut dire le 2 ou 3. Добре, началото на септември за нас е втори или трети, не по-късно. Надяваме се да имаме е, не просто едно вътрешно уведомление, а истински политически текст. Така иначе ще ви го напиша и ще ви го пратя. Мисля, че ще бъде по-добре в писмен вид, и ще се обърна директно към комисаря Андор и копие за госпожа Малстра. И после вече ще изляза във вакансия. И така. Сега ще разгледаме компромисните изменения на 17 септември. И те ще бъдат гласувани на 6 октомври. Защото комисията за правата, граждански права, ще трябва да гласува през ноември за доклада Кооперати. И последна точка от дневния ред за тази сутрин давам думата по точка 17 на колегата Франк Енгел, за да на, говори за процеса за взаимна оценка на директивата за услугите. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Тук текста беше предимно на английски, така че и аз ще говоря на английски. Както винаги става с становищата, тук всъщност нещата са сравнителни, но кратки. 500 страници. Размишление по въпроса. Това, което се опитах да направя, като че ли се повтаря с казаното преди, в подобен контекст. Така че текста, който съм изготвил, не е някакво революционно откритие, но получих все пак доста изменения, които разбира се удължиха текста. Смятам единствено, че Комисията по вътрешния пазар стана едно съсредоточаване върху процеса на преразглеждане – и оценка, а не толкова върху съдържанието на директивата. Което е до някъде е логично, защото тук говорим за процес на взаимна оценка. От друга страна обаче няма друга комисия, която да пожела да представи становище. И може би така трябва да бъде. Защото ако ние тук трябва да се занимаваме с процеса, ние сме на границите на възможностите си ние трябва да се занимаваме с съдържание, нещо, което е взаимно, реципрочно с а, това, което правят комисията по вътрешния пазар. Както вече казах, имаме взаимен процес, паралелен процес. И така, предполагам вече сте видели какво предложих. И днес аз лично предлагам две собствени изменения, които не правят кой знае какви промени в текста. Има точка от преамбюла с няколко цифри, свързани с услугите в зависимост от БВП и заетостта. И също така, в зависимост от това, което се покрива в настоящия момент от директивата. И, се... и това показва, че има възможност за разширяване на приложеното поле на директивата. Както вече казах, има още много разширявания, приложения и така нататък с другите изменения, но още веднъж ние трябва да се съсредоточим по-скоро върху процеса. Добре, благодаря, казва председателката. Виждаме, че и директивата за услугите също има проблеми и въпроси. Госпожа Тюренен, благодаря. Съвсем накратко. Не сме недоволни от настоящия текст. Благодаря на докладчика за него, но все пак в коментар по точка 3. Защото аз лично там виждам противоречие. Казахте, че някои услуги са изключени от директивата за услугите заради специфичната им същност и че там имаме нужда от секторно законодателство. Зелените не са за такъв подход. Смятаме, че има нужда от правно разясняване а, относно услугите от общ интерес и спецификата на социалните услуги от общ интерес. Затова искаме това разяснение да стане по-скоро в рамковата директива и там да се напишат ясни дефиниции, за да избягваме а, да имаме разпиляване и да имаме по-скоро яснота на европейско ниво. Защото после ще имат големи проблеми с съдебните процеси, които ще възникнат. И когато говорим за услуги като а, детска градина, като грижи за детето, там може да получим подобни проблеми. Мисля, че трябва да дискутирам по-подробно тази точка, евентуално ще внесем допълнителни изменения. Надявам се, че ще успеем да постигнем един добър текст и че ще успеем да се споразумеем. Благодаря. Парфе. Чудесно. Господин Кройцман. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Енгел за успешния проект. Докладчика по становище правилно обръща внимание, че трябва да бъдат преодолени пречките за добре функциониращия вътрешен пазар. Статистиките показват, че повече от две трети от брутния вътрешен продукт се отнасят към услугите. 20% от европейската търговия. Има несправедливи изисквания 8% от европейските малки и средни предприятия са активни в чужбина. Резултата е, че малка конкурентоспособност и малък растеж в производителността. Комисията в своето съобщение избори своите пречки. Става дума за ограничения в участието с капитал, кохерентността за вътрешния пазар води до определени заключения. Функционирането на вътрешния пазар, освен услугата за, за услугите, трябва да съблюдава и другите актове на Европейския съюз. Регулирането на социалните изисквания, услугите, които са от общо обществен интерес, свободата на извършване на услуги, Директивата за услугите е много важна по отношение на альтернативните механизми за спорове. И накрая държавите членки са призовани да извършват по-голяма търговия. Наличните специфични разпоредби в секторите трябва да бъдат променени. Ако до две години не спазват е, държавите членки изискванията, комисията не трябва да се колебае да ги обяви в нарушаване на договора на общността. Благодаря. Благодаря, Линда Конс. Да, аз също а, исках да кажа първото си становище тук, че трябва да сме по-ориентирани към процес, особено когато говорим за прилагането на практика, за транспонирането също на директивата за услугите. Но това е едно първоначално становище, първи доклад. Мисля, че за нас ще бъде много по-важно да видим през 2011 и 2012 година економическата оценка на функционирането на директивата за услугите и становището също на тези, които дават услуги, предоставят услуги, също така и на потребителите, т.е. двете гледни точки относно функционирането на директивата. И съгласна съм също, че трябва да задълбочим малко повече съдържанието и да се опитаме да имаме по-широко оплатно поле, да не говорим само за директивата за услугите, но също така и другите измерения на пазара на труда. Например, а, така както беше споменато и за пенсиите, как те ще се изплащат, така както в директивата за командированите работници. Ние изготвихме изменения, няма кой знае какви промени спрямо първоначалния текст. Като цяло сме съгласни с текста. Благодаря. Окей. Okay. Um, Добре. Комисията не желая да вземе думата. Не виждам други да искат думата. Дам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този кръг изслушване и за дадената ми отново дума. Нямам възражение спрямо казаното от колегите тук. Искам да кажа на госпожа Турнен. Да, първо съм съгласен – с формулировката тук sectorial EU legislation, т.е. секторно законодателство на Европейския съюз, може би не е най-добрата формулировка и че може би можем да променим малко езиковата формулировка, за да имаме по-добър текст. Относно услугите от общ интерес и социалните услуги от общ интерес, мисля, че те е, все пак трябва да спазват нашите ограничения в този текст. Ние имаме само възможност за становище. Това не значи, че те нямат място тук. Но все пак нашите възможности са ограничени. Що се отнася до госпожа Кройцман, е, господин Кройцман и госпожа Конч, нямам нищо да добавя. Съгласен съм с духа на тяхното изказване смятам, че ще постигнем широко споразумение относно техните изменения. Благодаря. Благодаря, казва председателката. И така. И проведохме дебата на вашето проекто становище. Краен срок за внасяне на измененията, сравнително кратък. Следващия вторник на обяд, 19 юли за да можем да гласуваме, а, извинете, да а, водим дебати на 18 и след това да гласуваме на 12 септември. Прекратяваме сутрешното задание. В 3 часа продължаваме за последно задание преди вакансията.